Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Колеги, моля, заемете местата си. Дори и комисията по външни работи може да проведе тук свое заседание. Първа точка – приемане на дневния ред – Тази зала е единствената подходяща зала за тържество за рожден ден. Леди Аштън, много съм ви благодарен за това, че отделихте от времето си. Във вашата страна, може би сега щяха да сервират чай за рождения ви ден. Днес е рождения ден на Леди Аштън. Честит рожден ден! Wir kommen nun äh, Преминаваме към размяната на мнения с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник председател на Европейската комисия. Ще поставим ударението най-вече върху срещата Гимлих в Копенхаген. Ще обсъдим и въпроси, свързани с предстоящата среща на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз. Със сигурност ще имате много въпроси във връзка с Близкия изток, Сирия, сътрудничеството с Арабската лига. Йемен. Ще бъдат поставени и въпроси във връзка с отношенията Европейски съюз Азия и споразуменията за сътрудничество и економически обмен. Ще говорим и за новия инструмент за партньорство който според мен ще се нареди сред важните инструменти в областта на външната политика, инструменти с които изключително ще разполага върховният представител по въпросите на външните работи и които подлежат на обсъждане в Европейския парламент. Темите са по-значими и по-многобройни от когато и да било. Ще разговаряме за санкциите спрямо Беларус, за санкциите спрямо Сирия и последиците от тях. Една от най-важните теми през последните дни е свързана с Иран и ядрената програма там. Ще говорим за това как може да бъде избегната тежка криза през тази година. Мисля, че е много важно Леди Аштън не само да води преговори, но и да ги води целенасочено. Но изходът от процеса на преговори зависи до голяма степен и от другата страна. Радвам се, че сте готова да ни изложите становището си по тази толкова важна тема. Имате думата. Thank you uh, very much, Mr. President, and can I begin by thanking you благодаря, господин председател. Специално ви благодаря за пожеланията за рождения ви ден. С удоволствие съм тук сред вас на рождения си ден. Нека споделя нещо, което е много важно за мен. Вчера направих изявление, което не бе изтълкувано правилно. Осъждам убийствата, извършени вчера в религиозното училище в Тулус. Изразявам своята съпричастност към семействата на загиналите и към еврейската общност. Вчера не направих каквато и да било връзка между тази трагедия и събитията в Близкия изток. Господин председател, повдигнахте няколко въпроса, които ще обсъждаме днес. В уводните си думи ще се опитам да очертая настоящата картина, да ви дам основна представа, но сигурна съм, че както винаги по време на разискванията ще можем да разговаряме по-подробно. Ще започна с срещата Гимних в Копенхаген. Както правилно подчертахте, дател, някои от въпросите, за които ще говорим днес, бяха обсъдени на тази среща. Разгледахме три области. Първо, настоящата економическа политика и външнополитическия климат. Второ, правата на човека и възможностите за оказване на въздействие върху трети страни чрез оказване на натиск или предоставяне на стимули. Що се отнася до външната политика на Европейския съюз в настоящата ситуация, трябва да подходим стратегически. Трябва да използваме унези ресурси, които довеждат и до най-добри резултати на ниво Европейски съюз. С други думи, 27-те трябва да са по-обединени. Ще повторя това, което казах, когато встъпих в длъжността, именно, че трябва да се установи силна независима служба за външна дейност, която да постига резултати по света и да създава стратегически връзки на двустранна основа. Службата трябва тясно да си сътрудничи с най-важните ни партньори, така че да се справим с най-трудните проблеми, пред които сме изправени. Обсъдихме възможностите за взаимодействие с държавите членки, възможностите за по-ефективно разходване на средствата, например чрез сътрудничество между службата за външна дейност и държавите членки за Южен Судан. Говорихме и за засилване на местното сътрудничество с държавите членки, например чрез назначаването на национални дипломати в нашите делегации и даването на възможности за националните делегации да водят разисквания в общ форум. Господин председател, говорихме също така и за правата на човека. Нерядко казвам, че правата на човека са в основата на всичките ни действия. Искам да ви уверя в намерението ни да въведем функцията на специален представител за правата на човека. Искаме да изготвим план за действие, искаме мерките ни в областта на правата на човека да са ориентирани към резултати, искаме да излезем и с политическа декларация за намеренията си в тази област. Разбира се, ще си сътрудничим тясно с вас. Всички наши действия трябва да бъдат обвързани с правата на човека. Те не бива да се обсъждат отделно, а трябва да бъдат отчетени във всички наши политики. Разговаряхме за свободата на религиите и вероисповеданията. Един деликатен и сложен въпрос. Осъзнаваме пред какви проблеми са изправени християнските мълцинства в момента. Осъзнаваме колко е важна работата ни с тях. Но трябва да Работим по изкореняването на всички източници на дискриминация, на дискриминацията спрямо всички, както на онези, които изповядват някаква религия, така и спрямо онези, които не изповядват. Трябва да работим с страни, с които трябва да установим по-стабилни отношения, така че да насърчим постигането на нашите цели – разполагаме с много различни инструменти от рестриктивни мерки, с които постигнахме успех по отношение на Бирма, до дипломатически натиск, като натиска, който оказахме върху посланника на Беларус. Разполагаме и с възможности за предоставяне на стимули на принципа повече срещу повече. Знаете, че санкциите привличат вниманието на средствата за масово осведомяване, но те не могат да бъдат в основата на политически инициативи. Не можем да изолираме санкциите от други мерки, с които също можем да постигнем целите си. Санкциите трябва да бъдат обвързвани с други мерки така както бе изтъкнато и в доклада на Греем Уотсън за санкциите. Разполагаме с редица възможности за стимули, например принципа повече срещу повече и трите М от английски пари, мобилност и достъп до пазарите. Разполагаме с инструменти в рамките на сътрудничеството за развитие. Винаги имаме възможности да продължим диалога си с гражданското общество и опозицията, например в Беларус и Сирия. Разработихме и нов модел на работна група. Такава работна група ще бъде създадена за Сирия и Йордан. На ниво работна група ще бъдат обединени финансовите институции и европейските институции онези структури, които могат да предоставят и финансова, и политическа подкрепа за осъществяването на преход в отделни страни. Господин председател, Възнамеряваме да обсъдим и въпроси, свързани с многогодишната финансова рамка. Съгласно договора от Лисабон, Европейският съюз разполага с инструменти за извършването на по-широко обхватна политика. Разполагаме с огромен потенциал по силата на редица методи, но трябва да използваме подходящите инструменти за осъществяване на приоритетите си. Трябва да следваме целите на хилядолетието за развитие. Европейският съюз ще продължи да бъде най-големия донор за най-бедните и уязвими хора в света по силата на инструмента за сътрудничество за развитие. Искаме да сме сред предпочитаните партньори Арабската пролет бе пример за допълнителните ползи, които могат да проистекат от нашите действия. Тези действия трябва да бъдат финансирани на ниво европейска политика на добросъседство. Трябва да работим и по въпроси в световен мащаб, като например измененията в климата, разоръжаването и други. Но тези проблеми могат да бъдат решени единствено в сътрудничество с всички държави по света чрез задълбочаване на партньорството ни с тях. Ето защо инструментът за партньорство е сред основните новаторски инструменти в пакета ни от мерки. Той, уверена съм в това, е инструмент за осъществяване на външна политика. И тук значима роля може да изиграе Европейският парламент. Трябва да покажем на европейските граждани, че поемаме отговорност и ще гарантираме отчетност във връзка с разходването на средствата. Трябва да постигнем добавена стойност, което означава, че трябва да разхождаме средствата целенасочено. Надявам се, че Европейският парламент ще ни окаже подкрепа при работата по многогодишната финансова рамка. Ще се спра накратко върху връзките ни с регионални организации, като ще наблегна най-вече върху арабския свят. Знаем, господин председател, че регионалните проблеми могат да бъдат решени на регионално равнище. Съюзът за Средиземноморието изиграва много специална роля. В него участват 43 партньори, партньори, осъществяващи общи стратегии с Европейския съюз. Асамблеята Евромед ще осигури последователност в диалога с съседите ни от Средиземноморието. Искам да отчета и ценната работа, която е извършил Европейският парламент в рамките на този процес. Ще продължи тази работа. В това ме увери председателят на Европейския парламент господин Шулц. В Либия работим с Лигата на арабските страни на ниво група от Кайро. В тази група участват представители на Арабската лига и на Организацията за ислямско сътрудничество, както и други партньори от региона. Групата от Кайро подкрепя нашите усилия за осъществяването на преход в Сирия. Оказахме и практическа подкрепа на Лигата на арабските страни. Особено съм благодарна на колегата ми Мьоцо. Знам, че е тук сред нас. Много и благодаря. Increasingly... За подкрепата в този процес. Осъществихме и чудесно взаимодействие по отношение на Йемен. Проведох много ползотворни разговори с генералния секретар. Знаете, че съветът за сътрудничество в Персийския залив иска да установи по-тясно сътрудничество между държавите си членки. За тази цел ще му е необходим нашият експертен опит. Споменах Организацията за ислямско сътрудничество – и нейното участие в нашите мерки по отношение на Сирия. Бе създадена група за контакт, която за първ път се срещна на 23 февруари. Знаем, че промените в Магреба, най-вече предстоящите избори в Алжир, Алжир, създават предпоставки за даване на нов тласък на сътрудничеството ни с държавите от региона. Срещите 5 плюс 5 показват, че Европейския съюз проявява готовност да подкрепи този процес. Ще се спра сега върху въпросите, които с право повдигнахте, господин председател. Неотложни действия трябва да се предприемат по отношение на Сирия. Нашата цел е незабавно прекратяване на актовете на насилие и осигуряване на достъп до хуманитарна помощ. Продължаваме да си сътрудничим с съвета за сигурност на ООН с нашите партньори, това число и с Русия и Китай. Необходимо е да се намери политическо решение. В Тунис на 24 февруари участвах в срещата на групата на приятелите на Сирия. Членовете на тази група проявиха своята ангажираност за оказване на натиск върху режима. Трябва да продължим да осъществяваме такъв натиск и в бъдеще и уверена съм, че ангажираност ще прояви и бившият генерален секретар на ООН Кофи Анан. Проведох телефонен разговор с него и го уверих в нашата подкрепа за намирането на политическо решение. Приветствам и резултатите от срещата на Лигата на арабските страни на ниво министри – Споразумението, което е постигнато с външния министр на Русия Сергей Лавров е в съответствие с нашия курс. Продължаваме да упражняваме натиск върху режима, не върху сирийското население. Продължаваме и сътрудничеството си с сирийската опозиция, като подчертаваме колко е важно да се осигури взаимодействие между всички опозиционни групи. Много е важно сирийските граждани да се чувстват приобщени към този процес. Три държави членки изтеглиха дипломатическите си представители от Сирия. Ще продължим да осигуряваме дипломатическо присъствие в региона, докато това е възможно доколкото го позволява сигурността там. Говорихте и за Иран и въпроса за ядрената безопасност. Знам, че са положени огромни усилия за намирането на дипломатическо решение по пътя на преговорите в рамките на Е3 плюс 3. На 6 март главният водещ преговорите от името на Иран разговаря с нас. Иранската страна прояви готовност да разговаря с нас във връзка с ядрената си програма, както и за поставянето на предварителни условия. Ние останахме непоколебими спрямо Иран, запазихме единството на Е3 плюс 3 и си сътрудничихме и с международната общност, така че да започнем отново разговори с Иран. трябва да очертаем онези наши партньори, които имат конкретен интерес от сътрудничество с нас и от налагането на санкциите. Налагането на санкции е от особено голямо значение. Неодавнашните разговори с Иран допринесоха за амбицията ни отново да започнем разговори с иранската страна. Днес се срещнах с политическите директори на Е3 плюс 3. Ще продължим да обсъждаме възможностите за започване на разговори с Иран в бъдеще. Знам, че Европейският съюз вече веднъж е излизал с изявления за особено тежкото положение на правата на човека в региона. Неведнъж сме излизали с декларации против смъртното наказание и против постановени смъртни наказания срещу правозащитници и журналисти. Както знаете, сме взели решения за налагането на санкции върху 61 ирански граждани във връзка с продължаващите в страната репресии. И накрая няколко думи за Южен Судан. Отблизо следим ситуацията там. Опасяваме се, че положението в страната се влушава. Както знаете, сме разработили всеобхватен подход и към Южен, и към Северен Судан. Искаме да се установи мир в региона. Забелязва се известен напредък. Стигнах до този извоз след разговора си с президента Салба Кир тази сутрин. Трябва да работим и с двете страни, така че да се постигне споразумение между севера и юга. Едно такова споразумение ще е в интерес и на двете страни. Уверих днес господин президента, че ще го подкрепим във всички негови усилия. С радост отбелязвам също така, че Южен Судан смята да се присъедини към споразумението за партньорство от Котоню. Господин председател, дадох ви най-обща представа по много въпроси. Знам, че трябва да задълбочим дискусията. Още веднъж ви благодаря за вниманието, благодаря ви и за цветята. Uh, uh, Много ви благодаря, госпожо съместник председател на комисията. Много оратори са се записали за обсъждането. Моля координаторите да се ограничат до две минутни изказвания. След това ще имаме още два кръга, в които всеки оратор ще има по една минута. Иначе много трудно ще бъде всеки да има възможност да говори. Господин Салавранка. Благодаря, господин председателю. Добре дошла, баронеса Ашта. И честит рожден ден. Не знам дали точно така си представяте идеалното тържество за рождения ден – тук, в тази зала с нас, но така или иначе ви благодаря, че сте тук. Благодаря ви и за поясненията за вчерашното ви изказване за Тулуза. Вчерашното ви изявление може би е, не беше достатъчно добре разбрано, но днешното ви уточнение хвърля повече светлина. Два въпроса искам да засегна. Днес на среща палестинският външен министр изрази своето безпокойство във връзка с финансовата криза, арабската пролет, изборите в САЩ. Той спомена, че е написано писмо до израел, израелския премьер – в което се изразяват опасения, че мирният процес съвсем е замрял. Бихте ли е, споделили вашето становище? Русия заяви, че президентът Асад легитимно заема длъжността си. Знаем какви са усилията на специалния пратеник Кофи Анан – но мисля, че тук трябва да се изясни позицията. И най-сетне, много отблизо следихме посещението на британския външен министр в Съединените щати. Той казва, че шансовете за споразумение се стопяват все повече. Съгласен ли сте с извода на президента Обама и на британския премьер? Благодаря. Госпожа Гомеш, благодаря. Приветствам а, вашият ангажимент скоро да бъде назначен специален представител за правата на човека. Това е доказателство за решителността ви да а, действате стратегически, а не само да се ограничавате до декларации. Финансовата криза засегна общата политика в областта на външните отношения и сигурността, както и на отбраната, но не бива да отстъпваме и трябва да полагаме максимални усилия. Сега няколко думи за Иран. Ценя високо вашите усилия, но какво ще кажете за това дрънкане на оръжия, което чуваме е, от е, САЩ, от е, Израел – Независимо от декларациите, че никой не иска да засегне народа. За Русия можем да си припомним мисълта на Бисмарк, който казва, че Русия никога не е толкова силна или пък толкова слаба, колкото ние си мислим. Какъв е стратегическия подход на Европейския съюз към Русия? Или ще продължават економическите интереси на определени държави членки да формират политиката спрямо Русия? И накрая, когато открихте представителство в Бенгази и а, сегашната стъпка да се организира съвместно консулство в Бенгази, трябва да бъдат приветствани най- горещо, за да може да се работи е, с либийците за укрепване на техния капацитет. През юни ще се произведат изборите, няма време за губене – трябва да се работи усилено по сигурността на границите, медиите, гражданското общество. Неотложни са всички тези дейности и се надявам, че направеното до сега няма да бъде пропиляно. Благодаря. Благодаря, госпожа Нейц. Благодаря, господин председателю. Първо, честит рожден ден, баронеса Аштън. Вчера аз присъствах на откриването на конференцията на УНРА и мога да потвърдя вашите разяснения от днес. Вие изобщо не казахте нещо, което да бъде погрешно изтълкувано от израелския министър-председател. И категорично отхвърлям инсинуациите за съдържанието на вашето изявление. Искам да кажа няколко думи за Египет. Ние проявихме добра воля да подпомогнем страната, но през изминалите седмици и месеци по отношение на правата на човека тенденциите са тревожни. Военните съдилища продължават да съдят цивилни граждани, произнасят се изключително сурови присъди по не съвсем сигурни обвинения за засягане на интересите на въоръжените сили. И разбира се, ние искаме да продължаваме да подпомагаме египетския народ. В същото време не можем да се примирим със състоянието на правата на човека, което в много отношения дори е по-зле, отколкото по времето на Мубарак. Отношението на Русия се свързва с обвиненията за уражейни доставки – Същевременно се отправят всекидневни е, призиви към Червения кръст е, да се изясни позицията. Бихте ли хвърли повече светлина по този въпрос? И също ви моля е, да конкретизирате позицията си спрямо страните от Средна Азия. Благодаря. Фро Луначек. Госпожа Луначек. От името на Зелените искам да ви поздравя за рождения ден и да ви благодаря, че в този тържествен за вас ден сте тук с нас. За правата на човека искам да отправя следния въпрос. Дори да има специален представител за правата на човека, ще запазите ли а, своята решителност и все така а, ще а, защитавате правата на човека? Видяхме решителното ви изявление за правата на човека в Казахстан, в резултат на което а, беше освободен един осъден на лишаване от а, свобода неодавна руски кораб – натоварен с оръжие за сирийския режим, беше пропуснат от кипърските власти. Не чух нито дума, а, критични бележки спрямо а, държавата членка, която позволи огромни оръжейни доставки да минат покрай а, нея и да стигнат а, до сирийския режим. Най-сетне темата за Балканите. И като че ли вече се очертава окончателно споразумение между Сърбия и Косово, това е отрадно, макар и да не можем да спрем до тук. Силно съм обезпокоена, че ние като Европейски съюз не сме достатъчно единни. Колкото и да има политическа подкрепа, Четири години след обявяването на независимост на Косово, пет държави членки не са я признали. Какво можете да направите, а, за да а, може и оставащите пет държави членки да признаят Косово? Благодаря. Thank you. Благодаря. Още от сега ще трябва да прекратим записването в списъка на изказващите се. Господин Танок има думата. Благодаря, господин председател. Изчезна звука от залата. След като изслушах враждебните коментари в израелската преса, отново няма звук. Много погрешно са представени думите ви, погрешно са изтълкувани.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 Hello, yes, there. I don't know how far you heard what I said, but basically just say you've been mis- misunderstood or... Това, което казваха, че погрешно са изтълкувани и представени думите ви и аз искам също да изразя съболезнования на семействата на убитите в Франция. Говоря за войниците и за учениците в Тулуза. Сега, а по днешните дебати, аз бих искал да потвърдя това, което каза, каза госпожа Нейтс. Това, което почна като арабска пролет, се превръща в арабска зима и резултатите от изборите в Египет, всяването на страх в коптската общност В Близкия из... Тук вече е, се бележи 10-та годишната, 10-та от а, мирната инициативата за мир. А, колко смятате, че е възможно да се върнат всички участници на масата за преговори? Има доста тревоги, свързани с Израел. Техни а, страхове, че са заобиколени от а, вражески режими. Сега да се върнем към Европа, към Украина. Какво още може да се направи по въпроса за лишаването от свобода на госпожа Тимошенко и лидерите на опозицията, които могат да стават жертви на избирателно правосъдие от страна на управляващия режим. Какво може да се направи да се освободи госпожа Тимошенко? И е, да се върнем към Лондон сега конференцията за, за Сомалия от преди няколко седмици проведохме едно много интересно а, изслушване, а, а, което може да даде насоки за бъдещата политика на сигурност, а, опитите там да се а, осигури траен мир в а, Солания. Сега аз не знам дали госпожа Луначък ще ме подкрепи в идеята за признаване на Сомалия, така както тя подкрепя признаването на Косово, но може ли да ми кажете вие какво мислите за конференцията за Сомалия? И накрая службата за външни дейности. Времето ми свърши, ама дали отчетохте времето в началото, което пропуснах заради техническия проблем? Бих искал да ви призова да, да, да проведете нещо като одит а, е, а, е, по отношение на намаляването разход, на разходите двустранно за посолства и представителства. Може ли да а, е, ми кажете какво се прави по този въпрос на тези от нас, които скептично гледаме на а, службата за външни дейности? Госпожа Люлинг. Благодаря. Благодаря ви за възможността да отправим въпроси към вас. Първият ми въпрос е свързан с Либия. Госпожо Аштан, редица организации за оказване на хуманитарна помощ, това число Human Rights Watch, Лекари без граници и Международния червен кръст през последните месеци докладват за изтезания, прилагани спрямо произволно задържани лица. Има и данни за групировки, които принадлежат към Преходния национален съвет. Тези групировки произволно задържат лица, изтезават ги понякога до смърт, например с електрошокове. Мисля, че много от тази информация е известна. Знаем какво е положението в страната. Представителят на новоизбраното правителство се обърна към Обединените нации с едно много хомофобско изказване, в което отрече правата на човека на хомосексуалистите, тъй като според него това е в противоречие с религиозните традиции в страната. Имате ли информация за всички тези явления и ако да, какво смятате да предприемете, за да сложите край на произволните задържания и изтезанията? Планират ли се някакви мерки на ниво съвет за сигурност на ООН? Смятате ли, като се имат предвид настоящите обстоятелства, че ще можете да продължите да признавате Преходния национален съвет за свой равностоен партньор? Вторият ми въпрос е свързан с Сирия. Какво е положението с опозицията там? Какво е съотношението на силите? В е, бюлетина на Европейския съюз за НАТО и общата политика за сигурност и отбрана се твърди, че в Сирия се сформира нова опозиционна коалиция. Каква е вашата оценка за тази структура? Кои са всъщност нашите партньори на място, представители на опозицията? Това е много важно за цялостната ни оценка на положението в страната, което се квалифицира от много наблюдатели като гражданска война. Това е последният ми въпрос. Смятате ли, че в Сирия се води гражданска война? Председателят. Благодаря. Сега трябва наистина рязко да ви прекъсна. Вие не бяхте единствената, която надвиши времето си с около минута и половина. Господин Белдер. Ja, dank u, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Esten, hartelijk met благодаря, господин председателю. Поздравление за рождения ви ден, госпожо Аштън. Три въпроса имам към вас. Неодавна в Северен Ирак имаше демонстрации на кюрди, които търсят национално идентичност признание а, на националната им идентичност. А, изглежда, че сега се говори за един а, разширен, по-голям Кюрдистан. Това не е нещо отделно от това, което става в останалата част от арабския свят. Смятате ли, че тази тенденция може да се превърне в един политически динамит на Близкия изток? Как гледате на това? И тези стремежи към а, разширяване на, кюртка, на по-голям Кюрдистан, а, какво смятате за това? После, а, правата на човека в Иран. и смъртната присъда срещу на Юзеф Набреказик. Това е много актуален въпрос. Какво смятате за това? Пак за Иран е следващия, следващия ми въпрос. Вие споменахте преговори, само че преговарящите от Иран а, доста добре успяват да се измъкват и да отлагат, да протакат преговорите, а всъщност времето тече. В началото на седмицата един свещеник каза, че че водата е, е прекъ... водоснабдяването е прекъснато в Холмс. Какво а, смятате и за това? Следващия оратор. Благодаря. Искам като първи франкофон и аз да ви поздравя за рождения ви ден и да се присъединя към съболезнованията за случилото, случилото се в Тулуза. Тя по отношение на трите кризи, кризите, в които участва Европейския съюз, Африканския рок, Либия – а, това са общо три области, където Европейския съюз или а, предприема, или трябва, или ще предприеме един глобален подход, чийто застъпник сте вие. Вие трябва да сте лидер в това отношение и това естествено е нещо, от което нашата външна политика и политика на сигурност може само да спечелят. По отношение на тия стратегии е, има усещане, е, че е, подходът за сега не е никак е, глобален, е, така че економическата страна на нещата, да, се вземат предвид, но аспекта на сигурността някак си не се развива особено добро. Не говоря за военната страна на нещата, говоря за страната на сигурността в страните борбата с престъпността, с тероризма, също и в Либия напоследък. Местните гласове ни призовават да предприемаме действия по отношение на сигурността. Искам да ви попитам, имате ли наистина един глобален подход към тези проблеми? Благодаря. Госпожа Лохпилер. Благодаря, господин председател. Баронеса Аштан, ще се спра върху резултатите от срещата в Гимних по темата правата на човека. Приветстваме решението за въвеждането на функция на специален представител на ЕСА по правата на човека за изготвянето на план за действие и за излизането с политическа декларация. Но доколкото разбираме, тази политическа декларация ще бъде изготвена и приета единствено от съвета. Но откакто влезе в сила до договорът от Лисабон, парламентът направи всичко възможно, за да се вземе решение за изготвянето на политическа декларация, около която да се обединят и трите институции парламента, комисията и съвета. Как се отнасяте към идеята за създаването на работна група с представители и на трите институции, която да работи по изготвянето на общ текст? Доколкото знам, предстои декларацията да бъде изготвена през месец юни. Ако не се справим с тази задача до тогава, ще пропуснем един наистина голям шанс. Мисля, че е чудесна идея, която трябва да подкрепим това госпожо заместник-председател. Заповядайте. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за пожеланията за рождения ми ден и нещо по-важно. Благодаря на тези от вас, които ми помогнаха да поясни това, което съм имал. Преди вчера изключително бях разстроена от тълкуванията на някои хора. Наистина ви благодаря. И ако някой от вас реши да изкаже подкрепата си публично, ще съм още по-благодарна. Много въпроси се събраха, ще се опитам да отговоря на всички тях, но ми простете, ако не успея. Господин Салафранка, вие първо споменахте срещата на господин, с господин Малик и външния министр на Палестина и писмото на президента Абас. Първо, а, а, Комитета по този въпрос се заседава утре. Ще се занимаем с положението там. Много многократно сме оказвали подкрепа. Така, защото да се уверим, че страните са економически способни да се развиват. Ние ще продължаваме да ги подкрепяме. Вече сме осигурили средства което е от голямо значение. Е, е, разбира се, не подценявам е, раз, размера, мащаба на предизвикателството. Знам, че има писмо от президента Бас до министър-председателя. Знам, че по такъв начин се изясняват позициите и се, търси, се търсят пояснения, но не разполагам с повече подробности и не знам точно от кога е писмото. Основното, което вие попитахте, е общо целият процес, мирен процес в Близкия е изток, пратениците ще се срещнат с мен и с, министр, е, с външния министр и краля на Йордания следващата седмица срещи са се провеждали неформално с основните преговарящи, така че подкрепяме регионалния, местния подход. Продължаваме да подчертаваме значението на това да се синхронизират преговорите. Опитваме се това да поставим в регионален контекст. После за Сирия е това, което става с позицията на Русия. Даваме си сметка каква е позицията на Русия. Успяхме да окажем натиск, да преразгледат позицията си, не само защото тяхно оръжие се използват от режима за престъпни цели. Ако режимът загуби контрол, това само по себе си поражда нови предизвикателства поради наличието на тези оръжия смятаме, че една милитаризация на конфликта само ще го удължи. Продължаваме да обсъждаме този въпрос с Русия и няма да се откажем. Работата с Русия в хуманитарен план също е нещо важно. Знаете, че се полагат усилия под лидерството на Кофи Анан, така че да може да се. Е, обвърже, да се приобщи е, сирийския режим с е, хуманитарните нужди е, на страната. Това е идея, която се опитваме да прокараме сега вече и заедно с Русия. С Иран възможността ни се изплъзва. Споменахте докладите от Вашингтон. Моята роля е съвсем ясно в съвета за сигурност аз водя преговорите а, е, от името на Е3 плюс 3. Това го правя с много ясен мандат и, и с много ясна цел. Всичко останало е, е извън моите правомощия. Моята работа е да насочвам тези е, преговори така, щото да се достигне до е, заключителен резултат. Ще се опитаме през следващите няколко седмици да постигнем това. Ще подходя към тях именно по такъв начин, в духа на търсенето на решение. Не смятам, че това може да стане а, изведнъж, но смятам, че е възможно и именно това ще се стремя да постигнем. Госпожо Гомес, а, включването на държави членки е, в е, мисии. Е, да, вярно е, че държавите членки имат нужда от побутване, за да се приобщят. Срещала съм се с много министри, наскоро и с министрите на отбраната. Това е много важно по отношение на нашите ангажименти, изпълняването им и поемането на нови ангажименти при други мисии така че да сме сигурни, че се радваме на достатъчна подкрепа за тях. Иран и санкциите. Казах вече нещо по този въпрос, казах нещо за Иран, но е изключително важно да разполагаме с санкции, които да са разработени така, че да убедят Иран да седне на масата. Също е много важно, нещо за което си даваме сметка, е, че целта не е, е да засегнем иранското население и целта а, за а, прекратяване на ядрената програма, а всъщност е нещо, което ще е от полза за сигурността в, а, на целия свят. Сега, а, стратегическата позиция на Русия, новия президент а, Путин а, отбеляза до някъде и е, едно продължение на нещата, които до сега се вършат от мен, от е, председателя Барозо. Е, за нас е важно да продължим тези дейности с Русия, не само в економически, но и в политически план. Известна степен дейностите продължават както се водеха и преди но, както казах в началото, стратегическите ни партньорства са от особено голямо значение тук за това какво можем и какво не можем да постигнем заедно. За Либия и Бенгази. Знам, разбирам страстите ви по отношение на Бенгази. В момента гледаме какво можем да направим за да свършим необходимото за Бенгази консолидирането в Триполи е, нямаше за цел да се отеглим от Бенгази. Е, вие сте подчертали многократно значението на Бенгази и е, няма съмнение, че сме полагали сериозни усилия и ще продължаваме да го е, правим. Триполи също е голямо значение. Госпожо Нейц, благодаря ви е, за милите думи за е, вчерашната, в останалото вчера. Египет особено се тревожа от ставащото в момента там. Работим в много тясно сътрудничество. Получавам ежедневно докладите от, е, на делегацията, от новия ръководител на делегацията там за това, което става на място. Даваме си е, сметка какво е значението на неправителствените организации е, да се осигури свобода на сдружаване и изобщо е, да се укрепят стълбовете на правата на човека. Също си даваме сметка, че е необходима една силна конституция в подкрепа и в защита на хората. А, е, и е, трябва да работим, да сме в състояние с Египет и в бъдеще, с влизането на Египет в бъдещето. Има сериозни предизвикателства, както политически, така и економически с, в Египет. Това го знаем. И, и всички, и аз, и вие знаем а, от а, а, Тунис е, че не е достатъчно да окажем економическа подкрепа на е, Египет, необходима е и политическа политика, така че е, да можем един ден да видим една приобщаваща демокрация, за която се говори, за да се окаже подкрепа на гражданското общество, на жените в Египет. Споменахте Средна Азия, както знаете, аз бях в Армения, в Азербайджан, занимавам се с конфликтите там. А в момента се опитвам да разработя стратегията ни за този регион начина по който да осигури максимална ефективност на службата за външни дейности. Поддържаме ползотворни контакти с Киргистан и е, други страни в двустранен план. Е, няма обаче да се преструвам, че разполагам с точен отговор за това как ще подходим към Централна Азия. В момента се работи по този е, въпрос и в най-близко бъдеще с удоволствие ще отговоря по конкретно на него, защото това е много важен за нас въпрос. Госпожо Луначек, значението на правата на а, човека не е пряко свързано с моята роля, но трябва, не можем да си позволим да спираме да а, говорим за значението на правата на човека в световен мащаб. Има много институции, с които можем да си сътрудничим в това отношение, защото а, зачитането на правата на човека са в основата на нашите европейски ценности. Това е един допълнителен ресурс, а, който мисля, че а, трябва да оползотворяваме а, допълнително. Надявам се, че и вие ще се включите в този процес. Вече споменах нещо за Русия и а, Сирия и а, източника на оръжия в Русия, което е нещо особено тревожно. Сега за Сърбия и Косово. Не, аз говорих за а, пътищата от Кипър към Сирия и осигуряването на ход на, на руските кораби към Сирия. Това е въпрос, който вече бе повдиган от държавите членки. Както знаете, държавите членки е, разполагат със собствена компетентност в тази област. Единственото, което мога да кажа е, че трябва да се прилагат санкции в тя и то в тяхната а, цялост. Цяло. Съжалявам, не съм а, чула добре въпрос, въпроса ви. Сърби и Косово. Важното в диалога е, че това, което се опитахме, се успяхме да постигнем е от историческо значение. Знаем, че пътят към изпълнението и прилагането е много тежък. Знаем, че има хора, които са противници на успеха в тази област. За съжаление, знаем, че са необходими много усилия и ние ще продължим да ги полагаме. На, а, трябва обаче а, да отдам значимото на свърженото от господин Тадич и а, от отношенията ни с министър-председателя Качи също а, сме си съдействали а, особено успешно. Ще продължим да си сътрудничим. Те ще трябва от тук нататък да а, вземат решения. А, основната ми цел е да укрепвам отношенията с Косово и да подчертая ясно, че бъдещето им е като, част, е като част от Европейския съюз. Това е въпрос, по който са съгласни 27 държави членки. Нямаше никакви възражения на съвета по външни работи и по общи въпроси. Това, което се подчерта е значението на приближаване на Косово до Европейския съюз и аз мисля, че от това има огромна полза отделни е, страни решават да не дадат своето признание. Това става поради, може да стане поради най-различни причини. За мен обаче бъдещето му е само в Европейския съюз. Благодаря ви, господин Танок. Мисля, че ви познавате добре моя дискурс. Въпросите на коптската общност е също особено актуална. Това бе обсъждано в гимник. Беше отразено това и в заключението на Европейския съюз. Основното ни послание трябва да бъде свързано с приобщаване, с свобода на <clears throat> религията и убежденията и трябва да продължим двустранния си диалог с отделните страни там, където този въпрос е особено тревожен. Наистина, на 10 години ще, ще се изпълнят през април от а, е, а, арабската а, мирна инициатива. Очаквам да получа мненията на а, арабските страни и тези, които най-активно са участвали. Сега е момента за равносметка. И мисля, че през следващите няколко седмици ще чуем а, много повече по отношение на плановете им за по-нататъчни действия. Миналата седмица се срещнах с външния министр на Украина, не по-миналата седмица всъщност, в Прага, за да обсъдим въпроси в контекста на източното партньорство. И многократно сме подчертавали едно и също. И Юлия Тимошенко, и не само тя, трябва да се радва на справедлив съдебен процес. Особено а, ни тревожи условията, при които се намира сега. Това са разговори, които постоянно се водят между нас и не само от нас, но също и от страна на отделни държави членки за Украина трябва да се покаже ясно, че има а, път напред с нас. Подготвили сме споразумение за асоцииране, има капацитет за това и трябва да отбележат напредък а, по този въпрос. Споменахте и Сомалия и срещата ви с а, адмирал Хътсън и господин Алекс Рандос от специалния ви екип чудесен екип е. е. Наистина това надявам се да се е, продължат действията, не само на базата на това, което бе казано в Лондон, а и изобщо. Им води, ще се проведе а, е, заседание на Дейвид О'Саливан с а, а, представители на държавите членки за да се обсъди по-доброто сътрудничество единствената цел е да се установи максимално полезния път напред. На места гледаме качеството на инфраструктурата, тогава гледаме понякога страните на групи. Това го направихме за Южен Судан. Европейския съюз и държавите е, членки работят заедно Опитваме се да постигнем малко по-ефективна синергия. А, по никакъв начин не сме се опитвали да стъпваме извън а, а, Лисабонския договор. Госпожа Люсинг, Преходният национален съвет е точно това, което той бе. Преходен национален съвет и сега е вече време за преминаване към следващия етап. Опитваме се заедно да работим с тях. Има сериозни трудности. Аз съм не по-малко разтревожена по отношение на положението в някои части от Либия в момента. Сирия вече споменах а, и силите на опозицията. Не искам да споменавам имена във връзка за това какво е положението в момента. Това, което се опитваме да постигнем е да а, общуваме с всички сили на опозицията, за да постигнем един а, последователен, единен подход. Господин Белда, Северен Ирак. Не съм убедена, че мога да опиша въпросите. Знаете, че работим с Ирак. Напоследък най- най-вече работи по въпроса на лагера Башараф. Опитваме се да работим по всичките въпроси с правителството. Знаете, че някои от проблемите са свързани с енергетиката. Така че въпросите са много по-сложни и много повече. Иран. Мисля, че споменахте обесърчението и, и, и недоверието на е, и, иранците. Ние сме готови да обсъждаме, да седнем на масата и да започнем преговори. Също така обаче трябва да отчетете, че при нашите... Е, трябва да се отчете, трябва да отчетат, че е, ние преговаряме с определена цел. И тази цел трябва да бъде явна и тя трябва да даде основата за действията ни напред, е, действията ни в бъдеще и просто искаме да видим напредък. Това е основната ни цел. Либия глобалния подход, африканския рок. Да, трябва по-бързо да постигнем резултати по стратегиите, които се опитваме да прокарваме. Имаме добри стратегии, трябва обаче те да се изпълнят. По африканския рок подходът ни е особено силен, но трябва да постигнем резултати. За Ливия също трябва да заедно с колегите в държавите членки, с отделните институции, трябва да постигнем максимално резултати по най-тревожните за нас въпроси. Мога само да се съглася с това, което казахте. Госпожо Лохпилер, и е политическата декларация. Аз нямам нищо против да се включим в една такава. Това обаче, което искам да избягна, да избегна е, е прекарването на 6 месеца в е, формулиране, в набиране на най-точния термин, защото е, зачитането на правата на човека просто не може да чака. Ако успеем да постигнем това обаче бързо, би било чудесно. Благодаря. Sehr viel Zeit. Bitte jetzt strikt. Председателят, благодаря ви. Нямаме много време, затова моля, придържайте се точно към едната минута, която имате за изказване. Госпожа Монис. Благодаря, господин председател. Благодаря, баронес Аштан, че се отзовахте на поканата ни. Ще се върна на Близкия изток, като ще поставя съвсем конкретен въпрос. Как възнамерявате да прилагате принципа повече срещу повече спрямо Израел? От нас е изискано утре да дадем своето съгласие с включването на споразумение за фармацевтични продукти. Как стоят нещата с делегациите в Палестина и Израел? Те ни докладват за израелските поселения, за становището на Израел – как стоят нещата с застоя в преговорите. Международната търговия с оръжие продължава да процъфтява. Обемът и през последните години се е увеличил с 24%. Оръжия се продават не само на Русия и Сирия. След Съединените щати, Европа е вторият по големина в света износител на оръжие. Германия увеличи обема на износа си с 37% срещу групировки в Саудитска Арабия се отправят обвинения за това, че финансират и предоставят оръжие на терористични групировки. Какво е вашето становище по този въпрос? Господин Преда. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, честит рожден ден. Поздравявам ви и за работата, която извършвате. Два въпроса ще ви поставя. Преди две седмици приветствахте избора на нов президент в Република Молдавия, с което се постави край на една продължителна криза. В декларацията си заявихте, че с това ще се реши и конфликтът в Приднестровието. Какви инициативи смятате да предприемете по отношение на този конфликт? Наскоро посетихте и Швеция, Финландия и Норвегия. Аз съм докладчик по темата за Исландия. Какво е вашето становище по въпроса за арктическото, за сътрудничеството в Арктика? Говорихте ли, обсъдихте ли, извинете, тази тема при посещението си в Швеция, Финландия и Норвегия? Следващият оратор. Ще ви задам един простичък въпрос. Като се има предвид кризата, в тази част на залата съм седнал, като се има предвид кризата, смятате ли, че държавите членки проявяват по-голяма или по-малка воля за сътрудничество в областта на външните работи? Мистер Чип, Имам präsident! което е pytanie które związane jest właśnie z Благодаря. Имам въпрос. По становището за санкциите, което чухме във връзка с състоянието на правата на човека. Имам много красноречив пример от Беларус – санкциите изобщо не водят до желаните последици там. И тогава, като имаме предвид нередностите там, нарушенията на правата на човека, какво може да се направи? Можем ли да ги спрем? И още един въпрос за Беларус. Нарушаването на минималните стандарти – Имаме неотдавнашния пример е, с смъртната присъда и репресиите спрямо членовете на семействата. Госпожа Ойланд. Ето ме, тук съм. Имам въпрос за отношенията между Европейския съюз и Русия. Какво е вашето мнение по необходимостта от по-последователна европейска политика спрямо Руската федерация. Групата АЛДЕ беше доста изненадана от твърде бързото и сърдечно приветствие, което вие отправихте за избирането на господин Путин. Парламентът беше много по-здържан, ако не и критичен от е, позициите на председателя Шулц. В Страсбург миналата седмица по време на пленарното заседание е, се чуха становищата, че не бяха свободни и честни изборите. Как виждате работата между институциите е, в контекста на европейско-руските отношения? Благодаря. Следващия записал се е, не е в залата, затова давам думата на следващия оратор. Каква е вашата позиция за фолклендските острови? Аржентина проявява все по-голяма аржен... Е, агресивност прямо е, Великобритания и нейните граждани. Това е класически подход – е, за отклоняване е, на вниманието от най-тежките проблеми, от 20% инфлация, от пълната безпомощност на е, политиката на президента Киршнер. Нелепи са твърденията за претенции спрямо Фолкленските острови. 233 години преди създаването на Аржентина Фолклендските острови са британски. Нелепо е да се е, проявяват каквито и да били териториални претенции, като имаме предвид е, сегашните преговори с Меркосур за свободна търговия или пък е, да се е, наложат е, е ограничения в износа на говеждо. Е, не, не ми харесва, казва председателя, да ограничаваме е, износа на аржентинско говеждо, останалото не коментирам. Благодаря. Ik wil graag aanhaken bij het punt was, wat gemaakt was door Bas Belder. En dan in bijzonder... Благодаря. Белдер е, се спря е, на е, положението на християните в Ирак и Сирия. Проблемите продължават. следим как се развива положението. Какво можете да кажете по този въпрос? По-нататък в уводното си изказване, е, вие казахте, че правата на е, човека са основата е, на политиката, червената нишка на всички дейности. Искам да ви поздравя за личната ви ангажираност към решаването на проблемите в Афганистан и несправедливо хвърляните в затвора – там. Ще бъде назначен специален представител, ще има план за действие, но съществува определено напрежение между посолства на държавите членки и мисиите на Европейския съюз в взаимоотношенията им в обл... с държавните органи в областта на правата на човека. Госпожа Сържентини, благодаря. Госпожо Аштън, две години вече заемате е, сегашния си пост. И се чуват всякакви критики от хора, които не могат да вървят в крак с времето. Вие пътувате, посещавате много а, страни, включително и обхванатите от а, арабската пролет. Въпросът е, следва ли вие а, да бъдете възприемана като общ външен министр? Така както господин Пиебалкс отговаря за развитието, господин Дегухт за търговията. Подобен подход към външна политика може да бъде добър. Господин Янес. Благодаря. Много се радвам, че е, много пътува баронеса Аштън. Посетяла е Бразилия и Аржентина. Искам да попитам сега за преговорите между Европейския съюз и Меркосур. Миналата седмица се проведе осмия кръг преговори от 2010 година, когато бе проведена срещата на върха в Мадрид. Според вас, Смятате ли, че преди е, лятото ще излязат двете страни с позицията си? Е, смятате ли, че е, може да се достигне до съгласие преди срещата на върха в е, Сантьяго де Чили пируари до година? Благодаря. госпожо заместник председател, заповядайте. Ай, извинявайте. Не разбрах. А, още си е, мислих по последния въпрос. Извинете. Първо, политиката е повече за повече, Израел и фармацевтичните продукти. Това, което се проведе. Бяха разговори през 2005 година по плана за действие Европейски съюз и Израел. Има правно основание, споразумение за асоцииране и подобно ще, прегу... ще тече хода на преговорите и с други страни през едните години. Така че това не е повишаване на категорията на отношенията от самото начало казвам, че всички споразумения а, са и трябва да бъдат, а, да трябва да от... А, извинете, по а, с, а, селищата а, в а, и, Израел те са законни по международното право. След това въпроса за Молдова и Приднестровието. В Дъблин се проведе среща 5 плюс 2 през февруари. Е, следващата среща ще бъде в Виена. Опитваме се да задълбочим сътрудничеството сътрудничеството с международните си партньори, е, най-вече с Русия, защото мисля, че има ясни послания, за, ясни сигнали за напредък. И сега, когато вече има президент, това ще стане по-ясно. Много сме инвестирали в укрепването на доверието и в постигането на съгласие по отношение на укрепването на гражданството общество, гражданското общество. И а, вярвам а, дълбоко, че именно такъв резултат можем да постигнем и се надявам в най-близко бъдеще да станем свидетели е, на това. Споменахте арктическото ми а, пътуване. А, опитваме се да станем, имаме желание да станем постоянен наблюдател. Постоянен наблюдател. Знаете, че арктическия регион е от голямо значение за нас. А, а, поради редица причини, минното дело, мин, минералите, уязвимостта на местното население. И е, стигала съм максимално далече на север, където може да се е, стигне. Е, разговаряла съм с учени, за съвместни европейски е, сателити. Особено интересно е, бе посещението, е, но целта беше да се събери, да, се, да събера максимално информация, за да може да постигнем една силна политика в бъдеще. Но Исландия по време на това пътуване не успях да посетя. Държавите членки а, са общо взето склонни да ни сътрудничат при е, сегашното економическо положение. Въпреки, въпреки економическия климат, държавите членки виждат ползата от това да си сътрудничим, да работим заедно. Мисля, че одобряват идеята това някои да председателстват дългосрочно заседанията по работата по политиките и в рамките на след Лисабонския договор да им помага по-ясно да отправят посланията си. Не става въпрос за отнемане на суверенитет, а за установяване на това, кое можем да свършим по-добре заедно. Така че е, всъщност мисля, че са доста е, положително настроени всичките 27 държави е, членки. Въпросът за санкциите, най-вече във връзка с Беларус. А, това разгледахме на дискусията Гимни за продължаването на сътрудничеството. Санкциите отправят много ясно политическо послание и по отношение на Беларус много ясно сме се произнесли. Също така, обаче, ясно сме е, казали какво трябва да се направи. Трябва да освободите тези хора от затвора, трябва да е, свършите нещата, за които а, говорите. Това е изключително важно. Да продължаваме да отправяме послания. И също трябва да кажем, че ако вие свършите това, а, има много области, в които ние можем да ви помогнем. И това е едно послание, което ясно бе отправено от Европейския съюз и от страна на много държави членки, които имат своите връзки, контакти в Беларус. Казахме искаме да се справим с тези а, проблеми и ако го сторите, е, ние сме на среща. Въпрос за, връщан, за връзките с а, Русия. Аз не съм казала, че приветствам а, избирането на а, президента Путин. Това, което казах, бе координирано с председателя Шулц. Това бе много важно послание. Като цяло виждам, че има а, приемане на а, избора на Путин в Русия. Да, има сериозни а, нерешени въпроси в отношенията а, с Русия и ние продължаваме да работим по тях но мисля, че отношенията между европейското гражданско, е, извинете, руското гражданско общество и Европейския парламент е, са много е, важен въпрос, в който трябва да продължаваме да работим. Следващия въпрос. е за Фоклендските острови не може да става въпрос за търговски ограничения от страна на Европейския съюз. Генерална дирекция търговия следи въпроса. Знаем, че това е въпрос от голямо значение за вас. Но искам да подчертая, че Генерална дирекция търговия се занимава с търговията, а не с външната политика. Е, християнското население в Ирак и Сирия и правата на човека. Както вече казах, в Гимник прекарахме много време в това да обсъждаме подкрепата на религиозните малцинства навсякъде и значението на християнските общности в Ирак и Сирия. Това е една от причините, поради които е много важно посланието за приобщаването в Сирия, да се покаже ясно, че за всеки има бъдеще в Сирия, такъв какъвто е това трябва да дойде като едно много ясно, последователно послание. Това трябва ние всички да го кажем с един глас. Това е от огромно значение за отстояването на правата на човек. съгласуването на политиките за търговия и развитие. Утре под председателството на председателя Баросо ще се проведе заседение по съгласуваността на политиката в различните генерални дирекции. Според мен трябва да укрепим тази съгласуваност. Давам си сметка, че съм комисар всъщност. Тъй, че имам добра представа за комисията, но в края на мандата ми лицето, което дойде да ме замени, да продължи работата ми, може да не идва от комисията. Това се опитваме да направим, да вплетем максимално тясно работата на службата за външни дейности в комисията като цяло. Въпросът за Бразилия и Меркосур. Е, това е основно търговски въпрос, е, но въпреки това ще отговоря. Е, ще отговоря, ще, ще си представя, ще се представя, че това е моя ресор. Да, наистина е бавен напредъка. Има известно прояснение по няколко въпроса от миналата седмица насам, но много, много неща трябва да се съгласуват от страна на Меркосур. Доколкото знам, амбициите са за приключване до края на годината. И знам, че преди лятото ще има още една среща, още едно заседание. Надявам се с това да отговарям на конкретния ви въпрос. Председателят, благодаря ви, че днес на рождения си ден отделихте от времето си, за да присъствате на тази среща. Извинявам се на колегите, на които не успях да дам думата. Не успях, защото оставих някои да говорят прекалено дълго. Следващия път трябва да поправим тази грешка, за да може всеки да може да се изкаже. Благодаря ви, леди Аштън за това, че още веднъж навлегнахте на инструмента за партньорство като важен инструмент в областта на външната политика. Колеги, позволете ми да ви помоля накрая да почетем памета на загиналите в Тулуза, да почетем памета на убитите деца и учители в религиозното училище. Нека почетем памета и на убитите френски войници. Thank you. Thank you very much. The meeting is closed.